ще започнем с днешното заседание. В 10 часа има предвиден общ дебат, но първоначално ще изслушаме проучването, свързано с нашите трансатлантически партньори. Професор Ерик Джонс и проучването работ... засяга сътрудничеството заедно с механизмите, от които имаме нужда, за да продължим в тази насока. Важно е да имаме подобен дебат. Той се вписва в едно по-общо измерение. След речта ще имаме и дебат. Така че говорим за новите измерения, които се добавят тук в този документ. Бихме могли да дискутираме заедно и искам да ви предложа първо господин Джонс да ни направи едно въведение и ще имаме разглеждане на същността на темата и от другия ни оратор и после ще имаме дискусия по двата доклада. Благодаря. Имате думата. Thank you very much. I, uh... Много ви благодаря. Да го разговарях с а, една от асистентките ми преди днешното ми изказване и реших да напиша речта си, за да улесни малко работата на преводачите. Надявам се това да помогне и на колегите да разберат какво точно се опитвам да кажа. Добър ден и благодаря за тази възможност да се обърна към вашата комисия. За мен е огромна чест да мога да се изкажа пред членовете на Европейският парламент и да имам тази възможност да споделя изводите на колегите. Получено, което ще представя, беше дел на целият ни екип. В изготвянето му очакваха различни институции и учени от цяла Европа и от другата страна на Атлантическия океан, включително и от Латинска Америка. Възползвахме се и от приносът на членовете на комисията АФЕД, в частност на вашият докладчик. Благодаря на всички им за вниманието и за усилията положени по този доклад. В краткото слово, като разполагам, бих искал да ви представя основните елементи на нашето изследване и нашите изводи. Моментът за това проучване е отличен. На 12 февруари в своята реч, посветена състоянието в Съюза, президентът Барак Обама заяви, че възнамерява да продължи с цялостен трансатлантически търговски партньорство за търговия и инвестиции. На следващия ден, заедно с Херман Ван Ромпо и Жозе Манел Баросо, те заедно изказаха възможността си да засилят възможността за трансатлантическо и економическо партньорство. Тази цел е много благородна и се надяваме политическата воля да бъде достатъчна, за да се постигне сериозен напредък по оставащата част от мандата на комисията. Европейският комисар по търговията Карл де Хурт и неговият партньор секретарят за търговия на Съединените щати Рон Кирк имат много добро сътрудничество. Те работят в рамките на работната група на високо равнище за растеж и заетост и трябва да се основаваме на постигнатото от тази група. Дори в най-оптимистичния вариант обаче едно ново и по-задълбочено партньорство между страните от Северно-Атлантическият басейн няма да бъде достатъчно, за да се справим с предизвикателствата на 21 век. Най-добрия случай това може да бъде една добра основа както поради съсредоточаването си върху Северният Атлантик, така и върху акцента, който се поставя върху търговията и инвестициите. За да има истински напредък, имаме нужда от по-големи амбиции. Ако искаме да изградим една устойчива световна економика, която да дава цялостна защита, закрила на човешките права и разпространение на демокрацията, трябва да включим много нови действащи лица в партньорството ни в трансатлантическото ни партньорство. Трябва да вземем предвид и последиците от глобализацията. Економическата интеграция се засилва по отношение към економически растеж и заетостта. Трябва също така да вземем предвид и контекста на действие на екстремисти, използващи насилие, организирани престъпни групи и други. И смятам, че едно амбициозно партньорство между двете страни на Атлантика трябва да вземем предвид всички тези аспекти. Представянето ми има пет части, които отговарят на пете части на мощното проучване. Започваме с трансатлантическата връзка по отношение на инвестициите и традиционните отношения между северните части северната част на Атлантическия океан. В втората част включваме и взаимодействието с Африка, Китай и Индия. На трето място се поставя въпроса за сътрудничеството по отношение на сигурността, устойчивостта и запасване на човешкото устройство между държавите от северната и южната част на Атлантическият океан. И накрая ще завърши с някои конкретни препоръки. Първата точка е добре позната. Тя не веднъж беше повтарена от групата на високо равнище за заедостта и растежа, а именно засилване на трансатлантическото партньорство за растеж и заетост. Европа и Северна Америка представляват около половината от производството на световно равнище и почти една трета от световната търговия. Но отношенията им много бързо се развиват. Само преди десетилетие значението на трансатлантическите економически връзки беше много по-голямо. Освен това, измененията не са еднакво големи във всички економически отрасли промените са много по-значителни по отношение на производството, отколкото по отношение на услугите и също така са по-големи по отношение на търговията, отколкото по отношение на инвестициите. Въпреки това, съществува много силна економическа връзка между двете страни от Атлантически океан. Парадоксално, връзките между севера и юга от двете страни от Атлантическия океан се оказват по-устойчиви. Отчасти това се дължи на наследството, идващо от колонизацията и местното влияние. друга страна това зависи и от връзките, съществуващи в рамките на търговските преференции в общата система с търговски преференции. Страните от Латинска Америка предпочитат да да търгуват с Съединените щати и африканските страни с Европейския съюз. Освен това, има и историческо наследство. Така, например, холандците, французите и великобританците имат своите бивши колонии в Карибския басейн, а португалците имат специална връзка с Бразилия. Но всички тези модели се променят и Споразумението от Котону е добър пример за това. Там се дава възможност за привилегировани търговски връзки между Европейския съюз и историческите му партньори в Африка, Карибския басейн и Тихоокеанският басейн. Споразумението от Катуно се основава също така на принципът на недискриминация, който е заложен в режима на Световната търговска организация. И всички изключения изтекоха през 2007 година. Европейският съюз се опитва да разработва, да разработва своите търговски връзки, като време с това не забавя и нуждите на най-нощащите се държави. Въпреки това, този режим се оказва недостатъчно удовлетворяващ, тъй като всички тези търговски изключения бяха узурпирани, така да се каже, в редица от двустранни и многостранни споразумения. В момента дори се обсъжда възможността да се изостави идеята споразумението от Котону след 2020 година и дори да се изостави самото понятие за страни от АКТБ с цел изграждане на една по-цялостна политика на Европейския съюз, която по-малко да се основава на, колони... на миналото свързано с колонизацията. Едновременно с това връзките между държавите в Южното полукълбо, връзките между държавите от Ниска Америка, Азия и Африка се разрастват много бързо. И така стигам до втората част от а, своето изказване. Започва се с а, бързото навлизане на развиващите се економики в Азия, в Африка. През 2000 година Китай представляваш по-малко от 6% от а, износът за Африка. През 2009 година този процент вече е 20. Освен това, Индия, Бразилия, Русия и Турция не изостават от Китай. Като тук трябва да обърнем особено внимание на Индия. За момента достъпът на Индия до африканските пазари се, се ограничаваха в Северна Африка, като интерес към останалите част от континента беше по-слаб. Но все пак, както твърди Друва Джайн Шаркър, публикуван, в статия публикувана в German Marshall Fund. Очаква се скоро Индия да се насочи все повече стратегическите си интереси към Южният Атлантик по три причини. Първо, културната диаспора в бившите британски, холандски и португалски колонии. На второ място, увеличаващите се търсене на ресурси. И на трето място, необходимостта за търсене на стратегически партньори, които да могат да помогнат ни да се противопостави на северното полукълбой на Китай. Навлизането на тези нови действащи лица в е, Южният Атлантик засилва мотивацията за преразглеждане на отношенията между Европейския съюз и Северна Америка, за да се привлекат и тези нови актьори. По този начин може по-лесно да се привлече Китай в рамките на тези многостранни отношения, както и други водещи сили, като Индия. Въпреки това, за да има смисъл едно по-разширено партньорство, трансатлантическо партньорство, то трябва да предоставя предимства, които няма как да бъдат постигнати без сътрудничеството на всички участници. И така стигам до третата част от изказването си, а именно възможностите за политическа конвергенция между страните от Европейския съюз, Северна Америка и Южна Америка. Ще разгледаме в частност три области. Първо става въпрос за физическата безопасност, където се включват всякакви въпроси, за които започват пиратството в Гвинейският залив, преминава се през разпространението на оръжия, идващи от Либия и разпространението на оръжията за масово унищожение като цяло. Никото една страна не може да си позволи да пренебрегнат тези опасности. Пиратството в Гвинейският залив се увеличава много значително и, защ... и а, заплашва ця... цялостният търговски поток в региона тези практики показват политическата нестабилност и слабост, която от своя страна се влушава заради действията на различни военизирани сили, някои от които разполагат с модерно оръжие и могат да заплашат дори цивилни самолети. И не на последно място е важно сътрудничеството между двете страни на Атлантика да си сътрудничат, за да се подобрят усилията за намаляване на търговията с оръжия и цялостните усилия за намаляване на разпространението на оръжията за масово унищожение. Втора област, на която може да се търси конвергенция е енергетиката и околната среда. Тук се забелязват промени в контекста, като се включват традиционни производители като Венецуела, Еквадор и Мексико, както и нови важни производители като Бразилия и Съединените щати. Суровините дават възможност за много търговски, за развитие на търговски връзки които не само ще подобрят економическите отношения между двете страни на Атлантика, но ще подобрят и енергийната безопасност в Европа. Целта тук е да се диверсифицират инвестициите и да се изгради една стабилна транспортна мрежа, в частност по отношение на търговията с втечнен природен газ. Разбира се, всички тези усилия изискват и усилия за гарантиране на опазването на околната среда, в частност по отношение на транспортът на суровини към рафинериите на място и транспортът на енергийни ресурси на световно равнище като цяло. Тук трябва да се съсредоточим върху повишаване на отношение на чувството за споделена отговорност за въздействието в околната среда, тъй като за момента тази отговорност е диспропорционално насочена към страните от Южният Атлантик. Третата област е е организираната престъпност и миграцията. Тук са най-видими последиците от глобализацията. Тук също така ще се усетят и най-силно въздействията от едно добро трансатлантическо партньорство за отделните лица. Всички са наясно с проблемите, особено по отношение на трафика на дрога. Променят се моделите из целият регион на Атлантическият басейн. През 1998 година Съединените щати консумираше 4 пъти повече кокаин, отколкото Европа. В момента равнището на потребление е почти еднакво. Това се отна... Това има въздействие върху производителите в Латинска Америка, както и върху потребителите в Европа, които са все по-зависими от, от дрогата това, тази промяна модела има въздействие и върху политическата стабилност на страните от Западна Африка, Карибският басейн, които са част от трафика и потоците за пране на пари. Трафикът на хора също е сериозен проблем. Много често тези, тези практики остават в конкретните региони. Често става въпрос за трафик на хора в Европа, идващи от Южна Африка и страните от изтока. Ето защо има нужда от по-цялостен подход в стратегиите за справяне с незаконната миграция в целият регион на Атлантическият басейн. В тази част от нашето проучване подчертаваме както съществуващите политически стратегии, така и някои необходими предусловия. Някакво техническо естество, като например подобряване на обменът на информация и споделянето на добри практики. Други се съсредоточават върху стимулите за нелегална иммиграция, било то на отделни личности или в рамките на трафика на хора. Трябва също така да сме наясно колко тясно са свързани тези различни области за възможна политическа конвергенция. Безопасността, развитието, устойчивостта и човешкото достоинство могат да се разгледат като отделни политически области, но на практика те се припокриват. Предизвикателствата, пред които сме изправени, могат да ни стимулират да предприемем съвместни действия. Основните ни отправни точки са и основните елементи на едно по-цялостно партньорство от двете страни на Атлантика. Сега ще разгледаме различните възможности за сътрудничество в региона на Латинска Америка. От една страна, Латинска Америка няма ясно изразен лидер. Бразилия е най-голямата държава по отношение на политическите си възможности и демографски възможности. Тя има огромни ресурси и дипломатически възможности. Освен това, тя е един самоуверен партньор и за Европа, и за страните от Северна Америка. Въпреки това, Бразилия не е приета като е, лидер от е, всички държави в региона. Освен това, тя има и много натоварен вътрешен дневен ред, който ни позволява да поемем по-голяма роля на регионално равнище. Както свърди от нашите колега, регионалното лидерство вече не е толкова важно за бразилските ръководители, които предпочитат да се впишат на, световно, на световно равнище. В момента Бразилия не е готова да инвестира необходимите ресурси, за да може да отговори на всички различни интереси на региона Ниска Америка. Вторият елемент е от институционален характер. А, разбира се, отсъствието на, на този е, елемент не може да, съм, да, да изгради лидерство. И е, съответно, въпреки действията си, те нямат такива строги и силни механизми, както Европейския съюз за различните споразумения. Латинска Америка не иска все пак да има Същото степен на дейност, както Европейският съюз. Това е наблюдение само. Меркосур, Съюза на латиноамериканските нации и другите организации работят по този въпрос и аз смятам, че има все още отсъствие на достатъчно капацитет, нещо, което, ако трябва да се сравнява с другите държави в този регион, е голям недостатък. Има, разбира се, отделни е, елементи. Например, в областта на сигурността. Организациите ОССЕ може да а, подпомогне и да обмени опит с а, различните организации на Латинска Америка. Нека да погледнем и различните възможности. Например, НАТО може да помогне. Економическото сътрудничество може да бъде дори още по-лесно да се предизвика, защото има големи международни организации, а, които работят вече в тази област, например Международния валутен фонд, Световната банка. Проблемът не е капацитета, а най-вече законността, особено в Бразилия и други държави. Няма нужда да се променят структурите на тези институции. Така че имаме голям проблем, най-вече в управлението, т.е. има нужда да се променят институциите и трябва да има реформи, ако искаме да работим. Трябва да имаме път на карта, така да се каже, за работата с въпросните институции и да има и политическа воля за която да признае желанието за промяна и да се сътрудничи с нас и с Съединените щати. Не бива да от, се отклоняваме. Разбира се, каквото и да стане, оне ще има положително влияние върху целият регион както в правителствените, така и неправителствените организации и ще има а, добро поле за действие. Ще Нека най-вече да набрегнем на няколко основни фактора, като опазването на околната среда, извличането на суровините и други. Едно от важните неща е да надграждаме на това, което вече съществува. И тук стигам до крайната част на нашето проучване трябва да извлечем специфични препоръки от нашия анализ. Не само, това въжи не само за Европейския парламент, а за всички други организации. И тези препоръки ще бъдат включени в пет основни елемента. Те ще са свързани с инструменти, които трябва да бъдат изградени. Първата препоръка е подсилване на, на влиянието. Нека да кажа, че Латинска Америка няма същото обединение и сътрудничество между нациите, както примерно Съединените щати и Канада. Затова ние трябва да наблегнем на лидерството, например, в Бразилия. Никой сигурно не е изненадан от избора. Европейския съюз има стратегическо партньорство с Бразилия от 2007 година и беше потвърдено това сътрудничество на и на много странни нива в различни форуми. Бразилското лидерство най-вероятно ще бъде прието в целия регион. Именно за това ние трябва да се базираме на това партньорство, за да изградим капацитет в тези държави и да сме сигурни, че нашия глас ще се чуе. Разбира се, разчитаме и на Индия и Китай да участват в тези многостранни форуми. В момента разискваме и а, другите инструменти в нашето партньорство. Що се отнася до сигурността, смятаме, че трябва да имаме общо партньорство при решаване на проблемите и да се подобри прозрачността и потока на информацията и да се намалят незаконните действия в транснационална в транснационален аспект. Относно устойчивостта, трябва да помислим за климатичните изменения и да мислим как да използваме по-устойчиво суровините. Тук се базираме на една политика, базираща се на доказателства и обединяваме усилията в научно-развойната дейност. Също така подчертаваме да, на факта, че трябва да се помисли за всички последици от настоящата експлуатация. Относно развитието, тук също искаме съгласуваност и се съсредоточаваме най-вече на стабилността на политическите институции и на приноса на НПО-тата и отделните агенции, както и на предприемаческите организации. И петият елемент е свързан с предизвикателствата в по-широк план и призовава Европейския съюз да създаде условия, така че всички партньори да могат да спазят своите отговорности. И администрацията на Обама говори за това. И подчертаваме също желанието за вслушване повече в гласа на латиноамериканските нации, защото мога да ви кажа, че там интеграцията ще протече по-различно от Европа. И накрая имаме също и друг елемент, свързан с френско-германското партньорство. Той трябва да бъде нашият модел за по-нататъчното развитие, модел в културен и економически обмен. Ние, економическият обмен. Ние трябва да продължим да действаме в същия дух на взаимодействие с Латинска Америка. Партньорството не се изгражда в рамките на едно поколение. Партньорството не е също само въпрос на търговия или инвестиции, а това е един социален процес, който позволява в дългосрочен план нациите да се развиват и да си помагат взаимно. Благодаря ви. Thank you very much, Professor Jones. Благодаря ви. Господин Салафранка, благодаря господин председател. Професор Джонс, благодаря ви за запознаването ни с това проучване. Пред вас е един работен документ. В моя доклад нещата са обобщени. Документът, както и докладът ми, са разделени на две части – Първата част са класическите трансатлантически отношения, а втората част са връзките между Вашингтон и Брюксел, с други думи с Европейския съюз. И на второ място глобалната трансатлантическа перспектива, върху която се е съсредоточил е, професор Джонс. И ако е, трябва да установя връзка с представенето на професор Джонс, ще се спра на втората част от доклада ми, а именно глобалната перспектива. През последните години трансатлантическото пространство стана модерно. Е, примерно, мароканското правителство пое инициатива в този смисъл, също така Европейската комисия е, трансатлантическата общност организира конференции, като например миналата година през декември. И също виждаме, че доста сериозно и редовно се занимаваме с темата за този партньорство. Не само севера, но и юга споделят общи предизвикателства и е, ни, е, най, най, най-практичният най начин би бил да се занимаем с тях съвместно при споделена отговорност. И е, това отговаря и на проучвания, направени през последните години. Аз е, мисля, че в е, нашето голямо трансатлантическо пространство има новопоявяващи се страни Бразилия, Южна Африка, Нигерия, без да забравяме Мексико. Е, всичко това свидетелства за известен интерес. Професор Джонс говори и за страни извън Атлантическото пространство, като например Китай и Индия, които също вземат позиции спрямо, спрямо Атлантик. И е, те също проявяват интерес към това по-глобално пространство. Аз мисля, че вниманието, което напоследък е, е започна да се ударя на е, Тихоокеанския район, е, показва, е, е, че той също става обект на внимание. Университетски преподаватели е, говорят е, е, за Тихоокеанския район от една страна, от друга страна за трансатлантическо пространство. Така че сега е, трябва да видим е, как е, да създадем е, глобална трансатлантическа визия. Е, въпросът е, е кои са партньорите, с които да водим диалог и сътрудничество. Е, в кои области и по какъв начин. Първо, е, кои са партньорите? Естествено, Латинска Америка с Карибския басейн. Е, те имат близка връзка с Съединените щати, с е, Европейския съюз. Економическите връзки растат, така че от години се говори за триъгълно сътрудничество, но то не се конкретизира. В кои области може да има известна конвергенция и добавена стойност? Професор Джонс говори за сигурността, за енергетиката, за нелегалните потоци, като например на наркотици или на оръжие, промените в климата, можем да говорим за целите на хилядолетието, Можем да говорим и за програмата за реформа на ООН, е, където е, северната част на трансатлантическото партньорство е мобилизирано, но също така и южната част с търговията на оръжие. Е, съгласен съм с професор Джонс по отношение на темите, но смятам, че можем да ги разширим. Бих добавил и економическата и търговската област. Вече съществуват много економически и търговски споразумения между европейски Европейски съюз и страните от Латинска Америка, също така и с Канада. Е, има голяма агроекономическа мрежа, е, която е част от която е, са Съединените щати, но също така е, и с Перу, с Чили се работи активно. Работи се по нови споразумения, при които ще се създаде триъгълник Съединените щати, Канада, Европейски съюз и Централна Америка и Южна Америка тогава ще има голям економически търговски триъгълник. А, ще е, е, се огранича само е, до компетенциите на нашата комисия. Кои са механизмите? Какви са механизмите, мисля, че е, трябва да ги обсъдим с е, латиноамериканските ни партньори. Има, е, има цяла палитра от инструменти и професор Джонс спомена някои от тях, но има и организации за регионално интеграция. Примерно, Ан, е, общността на Андите, Меркосур, общността от Централна Америка и така нататък. Това е механизма за интеграция на страните от Латинска Америка. Е, така че е, постепенно трябва да започне диалог с оглед сътрудничество с тези регионални организации. От друга страна, с Северна Америка ние вече имаме изградени механизми могат да се предвидят регион... може да се говори за регионален обмен между Съединените щати и Европейския съюз по повод срещите на държавните глави, които се провеждат регулярно. Сега, това е което мога да кажа за Латинска Америка, но има и друг стълб. Има и друг стълб. не бива да забравяме Африка западната част на Африка, която има бряг на Атлантическия океан. И господин Джонс е, спомена за един от проблемите. Е, наркотрафика между Съединените щати, Латинска Америка, Европа, Африка. Е, по принцип този проблем засяга всички. Има потоци, които обединяват четирите страни на Атлантическия океан, ако мога да се изразя така. Да не забравяме пиратството, незаконната търговия с оръжия, е, промените в климата, световното управление, е, е, сътрудничеството в областта на институциите. И изобщо това са въпроси, за които трансатлантическото сътрудничество може да представлява интерес. Сега, говори, модерно да се говори за Африка, особено кризата в Мали и е, Африканския съюз би могъл да бъде институционален механизъм. От гледна точка на трансатлантическото пространство, е, Света на Атлантическия океан е сложен. Е, трябва да е, очертаем линии, които да спазваме в нашето сътрудничество. И мисля, че всеки един от партньорите си има собствени интереси, но по регионалните интереси е, няма глобален атлантически възглед. Нещо, по което партньорите могат да се обединят може да се помисли е, за създаване на едно е, е, съзнание за обща принадлежност, което все още не съществува. Все още нямаме чувството за принадлежност към нещо общо. Е, аз е, е, сега по втората част на моя доклад ще бъде по-кратък. Тя засяга класическите двустранни взаимоотношения между Европейския съюз и Съединените щати. Е, вие споменахте вече за тях, няма да се връщам на тях. Преизбирането на президента Обама дава възможност за нов тласък на двустранните ни отношения и мисля, че ще има качествен скок предвид преговорите, които започнаха напоследък. Мисля, че че можем да действаме координирано в света. Ние наблюдаваме промените в света и трябва двата партньора да действат координирано. Трябва да се изправим заедно пред световните предизвикателства и да координираме действията си по цяла поредица от актуални теми. Сирия, Афганистан, Арабска пролет, Китай, Русия, Мали, Изобщо е, трябва да е, осъществим координация е, по тези спешни въпроси с нашите трансатлантически партньори. В доклада ми от 2009 година аз говорих за трансатлантически политически съвет за диалог и координация между различните партньори, да бъдем полезни и да имаме истински стратегически партньор, защото понякога нямаме такъв на Европейския съюз е необходима истинска е, съвместна политика за външна сигурност е, за да изиграе своята роля в световен план и да има ефективно сътрудничество с Съединените щати. Е, мисля, че предвид драстичните съкръщения в нашия бюджет, трябва да приканим Съединените щати, които обикновено са по-внимателни в работата си да и няма да няма да говоря повече. Вие си имате работен план. Няма да ви отекчавам и без това просрочих времето си и мисля, че е, bedanke mich sehr äh, herzlich äh, bei den beiden Berichterstattern. Председателят, благодаря и на двамата докладчика. Сега искам да ви е, поканя да пристъпим към дискусия, която ще продължи известно време. Мисля, че е важно да обмислим връзките между Европейския съюз и Съединените щати, като ги разположим в по-широк контекст. И мисля, че е, можем да обсъдим е, трансатлантическите зони за свободен обмен, е, въпроса за митниците, за другите препятствия пред обмена. И мисля, че стратегическият ефект е много важен и това ще проистече и от дискусиите е, в търговски план. Говорим и за политическа сигурност. Е, от края на, световна, на Студената война нещата са се променили и трябва да мислим по трансатлантическите връзки в е, по-различен план, какви са основните ни интереси, които това включва, разбира се, и економическата сфера, Задаваме си въпроса за трансатлантическия пазар, е, към който могат да се присъединят и други части на света, севера, юга, Съединените щати. Светът е, се променя из основи. Економическия растеж, но и е, способността за гарантиране на политическа сигурност са все по-важни елементи от тази дискусия. Аз мисля, че трябва да ги вземем под внимание. Няма да има митнически съюз, ако няма обща политическа воля и няма натиск. Необходими са ни специалисти по търговска политика. Трябва да внимаваме за да не повторим грешките от миналото, трябва да упражним политически натиск, за да постигнем конкретни, конкретни резултати. Господин Салафранк. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al profesor Jones. Eh, благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря и на професор Джонс за представянето на неговото проучване. Благодаря и на колегата за отлично изготвянето от него доклад. Както винаги той работи много добре. Въпросът за трансатлантическото партньорство наистина е много важен, както подчерта и нашият председател и неговият нов доклад се вписва в досегашната му работа по тази тема. Бих искал да ви припомня водещите теми за Европейската комисия, обявени в началото на тази година. Предвид мрачните предвиждания относно еврото, знаете, че имаше такива предвиждания, но еврото в крайна сметка успя да излезе от кризата и Европейския съюз показа, че все още играе важна роля в международно отношение на търговската сцена, това е един пазар с 500 милиона потребители, който използва една валута. Представлява един огромен пазар за стоки и услуги. Вчера повдигнахме въпроса с господин за господин Варомпой за финансовата рамка и помощта за развитие, която се увеличава с 3%. Наскоро се представлява Европейския парламент на срещане високо равнище между Европейския съюз и Латинска Америка в Сътняго Дечини И искам да ви припомня колко важна роля играем ние в този регион и колко важен е този регион, тъй като той представлява близо 1 милиард от световното население – Както припомня господин Миян с пълно право, Европейски съюз има споразумение стратегическо асоцииране с Мексико. Имаме също така и споразумение с удобна търговия с Чили и с Централна Америка. Имаме споразумения с Перу и Колумбия с Бразилия. Както знаете, имаме стратегическо партньорство без търговското му измерение, тъй като, както знаете, до момента не успяхме да приключим с споразумението за търговско трудничество с Меркосур. И сега преминаваме от едно партньорство с Латинска, двустранно партньорство с Латинска Америка към едно много по-масштабно партньорство – и въпросите, които се обсъждат, са със световен характер, именно измененията в климата и борбата срещу организираната престъпност. Господин Джонс спомена равнището на потребление на дрога в Европа и в Съединените щати. Действително установява се значителен спад на консумацията на кокаин в Съединените щати. фигурират в дневния ред и въпросите свързани с нелегалната миграция и други важни въпроси. И все пак, господин председател, в този контекст трябва да кажем, че има и нови елементи, които се появяват с глобализацията. Вече нямаме същият контрол на света, който имахме в миналото. В г 20 вече участват две държави от Латинска Америка. Никой не си представяше през последните години, че Китай ще започне да инвестира в Африка или в Латинска Америка. Никой не си представяше, че Китай ще отпуска заеми с Съединените щати и Европа. Решенията вече не се взимат е, в непостъргачите в Манхатън, а по-скоро в е, Шанхай. Така че, както виждате, е, основните елементи в нашето партньорство значително се промениха. В момента Китай е основният търговски партньор на Бразилия и на редица други държави. И според всички анализатори в през няколко години Китай ще измести Европейския съюз и ще се превърне в основния търговски партньор на Латинска Америка. Знаем, че в момента Европейския съюз е основният инвеститор в а, Латинска Америка, основният търговски партньор на Чили и на Меркосур. Смятам, че докладчикът е много внимателно разгледал въпроса и с право търси взаимно допълване между нашите връзки с Латинска Америка. Всъщност, вече трябва да търсим тристранно сътрудничество между Европейския съюз, Съединените щати и Латинска Америка. И трябва да разгледаме едно преразпределяне на ролите. Трябва да се създаде едно пространство за свободна търговия. Но смятам, че за момента и задачите не са разпределени достатъчно добре. Така, например, държавите членки на Европейският съюз инвестират в Тексас. Повече, отколкото Япония инвестира в всичките 50 щати на САЩ. Този пример ви създава представа за мащаба на инвестициите и за мащаба на важната роля, която играе Европейския съюз в Съединените щати. имаме и сключи споразумения с Перу, Колумбия и други държави от региона. Но имаме нужда от един по-цялостен подход, за да може действително тристранните отношения в региона от Ниска Америка да имат по-балансиран характер. Господин Джонсън спомена новите действащи лица и новото равновесие в Латинска Америка. Смятам, че не бива да се лъжем. Трябва, не като погледнем нещата реално. В региона вече има нови лидери, има, не бива да забравяме и, Алианса на Тихоокеанския район. Така че, в заключение може да кажем, че Латинска Америка вече не се намира в периферията. Тя заема централно място в уста на сътрудничество в Атлантическият район и смятам, че трябва винаги да сме наясно с този нов фактор. И пак казвам, всяко едно сътрудничество, трансатлантическо сътрудничество трябва да се основава на партньорството между Европейските и Съединените щати, но да включва и Латинска Америка. Благодаря ви. You, Благодаря. Господин председател, не можах да я изслушам колегата Милан. Но чух господин Джонс. Много, много интересна презентация, определено. И допълваща работата на Милан Мон. Искам да подчертая колко много подкрепям идеята за триъгълно сътрудничество – с Южноатлантическият басейн, особено ролята на Бразилия, ролята, която трябва тази държава да играе както в сигурността, в областта на сигурността, така и в световното регулиране. Въпросът ми към господин Джонс. Какъв е потенциалът, който според вас може да се развие от споразуменията за търговия и за инвестиции между ОНЕ, но ОНЕ и Европейският съюз. И какво може да се постигне от латиноамериканските държави в областта на свет световното регулиране, не само, що се отнася до економиката, но и в областта на сигурността. Говорихте за значимостта на реформата в ОНЕ и реформата на а, съвета за сигурност. Това не засяга само Бразилия, това засяга всички нас, защото законността на действията на съвета за сигурност в целия свят е нещо много важно. И за това в областта на сигурността подчертахте и доколко много Китай е навлязал и оказал влияние в Африка, примерно. Но на този етап виждате, че Съединените щати се оттеглят от средноатлантическите области, някои също така и Есорските, някои от тях, например, Есорските острови в Португалия. Но не мислите ли, че там може да отиде Китай? Китай с политиката им за настаняване навсякъде по света. И не е ли опасно съм факта, че нито Съединените щати, нито Америка реагират? И относно вашите препоръки, че това съвместно задължение изисква и да се следват финансовите потоци, свързани с терористичните дейности и организираната престъпност. Смятате ли, че а, трябва да се следят и към Африка тези потоци? И как ще стане това? защото мисля, че няма нищо, нищо сходно в планирането на Европейският съюз и какви ще бъдат ползите от подобно взаимодействие. Благодаря. Uh, <clears throat> благодаря, господин председател. Всъщност, е, е, така вие поднесохте доста елементи за дискусия тази сутрин. Странно, ако погледнете 20-25-35, виждате нещо, което характеризира трансатлантическата общност, отразява възгледите на трансатлантическите страни в глобалната система. И при подобна рамка много неща могат да бъдат добавени. Искам да кажа кажа само две-три неща. Първо, дали партньорствата за търговия и инвестиция у, дали включват ли финансови услуги, дигитална економика и така нататък, т.е. ще отразяват сътрудничество ни в глобалната система или можем да предвидим и други инициативи, като например 2020 промяна на системата на НАТО. Това е основа за друг доклад, но говорим и за киберсигурността. Между... Това е въпрос, който засяга Европейския съюз и НАТО и е, е, аз мисля, че всяка форма на атлантическа структура за бъдеще ще зависи от економическа база между Европейския съюз и Съединените щати. Две неща Бога да ни поле... бъдат полезни, за да развиваме начина по който атлантическите страни ще се развиват. Беше тази среща в Марокко, която се организира от Върховния комисар на Марокко в края на ноември. Първо изграждане на мрежи от економисти, е, професионалисти и така нататък. И е, аз е, мисля, че ако има индивидуални лица, като например от централните банки и не на последно място дългосрочната търговия, да изградим една общност, е, примерно Националния съвет за разузнаване и ние, е, е, стратегия, анализи и така нататък, ако погледнем дългосрочно, виждаме, че имаме съвместни интереси, но ако ги разгледаме един по един, по-трудно се съсредоточават те. И накрая това, което ми липсва е общ възглед вместо да гледаме регионални групировки, където и да било, дали някой е готов е, да е, осъществи идеята за Атлантически ЕйПЕК. Е, говорихме за това, за това да се срещат държавните глави поне един път в годината, но те се срещат винаги през септември на ОНЕ но трябва отново да се види дали има някакъв проект. Е, ако имате възглед, ако някой е готов да го спазва, председателя Баросо в Марокко отправи послание към колегите си от Атлантическата мрежа. Това са идеи, които искам да видя в доклада, защото това е система за свободно мислене е, и искам да видя какво ще стане през 2030 година, защо да не започнем още сега. Е, мистер Бутикофер. You have the floor. Господин Бутикофел има думата. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря. Благодаря за двете представяния. Господин Нянмон има много интересна задача. От една страна, той трябва да работи по задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество, колкото го познаваме. И на второ място да се даде ново определение на това партньорство и да бъде поставено то на нови основи. Всичко това може да бъде постигнато само ако гарантираме, че няма никакъв сблъсък и никакво взаимно изключване между тези два компонента на партньорството господин Мянмон и господин Елес твърдят, че няма цялостна трансатлантическа визия. И аз съм напълно съгласен с това твърдение. Дори бих добавил, че не смятам, че е възможно да има такава трансатлантическа визия, докато нямаме един цялостен подход към трансатлантическото сътрудничество. А какво се случва с Африка? До момента тя не се смята дори за стратегически партньор, който може да участва в а, тази стратегическа визия. До момента просто подминаваме Африка като нещо по пътя към Китай. Наистина не виждам как можем да изградим една истинска трансатлантическа визия която да не включва Африка. Господин Миянмон говори за, за, за световното управление. А какво е положението с суровините? Ако поставите въпроса за международната международното управление по отношение с суровините, бързо става ясно, че то е невъзможно без включването на Африка. един цялостен подход не би бил достатъчно важен, ако не се включат всички действащи лица в района на Атлантическият океан. Идеята за тристранно сътрудничество според мен е недостатъчна. Отмина времето, когато решенията се взимаха само от а, е, държавите в а, е, северната част на Атлантическият район. Вече не те решават кои членове, на кои участници от а, е, южната част на района ще вземат участие в съвместно вземане на решение. Трилното сътрудничество вече не е стратегическа визия. Трябва също така да внимаваме с идеите за създаване на Трансатлантически политически съвет. Трябва от самото начало тази институция да бъде отворена и за страните от южната част на региона. защо трябва да водим преговори за подобряване на търговското партньорство, но и партньорството за инвестиции и да включим всички тези договори в един цялостен процес, който да не изключва южната част на Атлантика. Благодаря ви. Колеги, още трима от вас са поискали думата. Но господин Кристиан Бергер вече е тук. Става въпрос за ръководителят на Европейската дипломация за Африка и Близки изток, така че ще ви помоля да бъдете кратки в изказванията си. Ще ви помоля да се ограничите до две минути, за да можем да отделим необходимото внимание и на следващата точка от дневния ред. Колегата Шивич. Dziękuję bardzo. Е, dobrze, aby te reguły, <clears throat> o których powiedział Pan Przewodniczący. Благодаря. Радвам се, че принципите, които бяха споменати, излязоха да яве още в началото на дискусията. Защото иначе щеше да ни бъде много трудно да, се, да кажем всичко, което искахме в ограниченото време, с което разполагаме. Мога да кажа, че презентацията от докладчика на професор Джонс дефинират неща, които вече са доста добре определени вече в езика на политиката и дипломацията. Поне за нас да, трансатлантическите отношения трябва да се върнат към това, което са били. И в Северноатлантическото ни сътрудничество, разбира се, можем да увеличим а, това сътрудничество. Там а, се включва и проблема с Китай. Но когато говорим за трансатлантически отношения, ние не можем да решим въпросите на целия свят. Това е нереалистично. Не може да бъде направено. Ако се базираме на основните отношения между Европа, Северна Америка и ОНЕ, нека да кажа, че НАТО не беше споменато. Докато когато говорим за сигурност, защо трябва да забравяме съществуващи институции, които имат широки измерения и са се доказали в миналото? Другото, което липсва, е споменаването на кризата. Имаме криза в много отношения. Американците се отвърнаха от Европа. и търсят нови, по-добри отношения, например, с Китай. И това от е, друга страна е, им помага в сигурността. Но ако трябва да говорим за трансатлантически измерения, ще спомена пет области, в които имаме нужда от тясно сътрудничество с Съединените щати и Канада. Например, първият област е опазването на околната среда. Няма обща позиция тук. Все още имаме проблем с Съединените щати относно разбирането на опазването на околната среда в света. Второ, енергийната политика. Една разумна, дългосрочна енергийна политика може да бъде много, много привлекателна за Европа. Трето, сигурността и интернет. Съединените щати са лошото дете. Такъв е случая с плазмето АКТА – виждаме, че имаме пълна разлика на, в мисленето относно киберсигурността и как бихме могли да говорим за общ подход, ако все още има визи, наложени за гражданите на някои европейски държави, когато те отиват в Съединените щати. Ако и двете страни на, на Атлантика не се мобилизират, за да разрешат тези проблеми, тъй като и без друго сме много далеч едни от други, да не говорим за отношението ни партньорства ни с Южна Америка, с Бразилия, с Африка, няма да стигнем до никъде. Благодаря. Благодаря, колегата Кирам. Аз мисля, че по-широк възглед за трансатлантическото сътрудничество е добре дошло. То е необходимо и както професор Джонс посочи, настоящите връзки и настоящите механизми за връзки не отговарят на предизвикателствата на века. Вие споменахте и неочакваните последици от глобализацията, е, на които ние също трябва да реагираме. И е, за партньорите е, въпросът е могат ли да поемат отговорност за международно сътрудничество, отговорност за техните страни, за техния регион. Но аз мисля, че никога не бива да забравяме сътрудничеството между Европейския съюз и Съединените щати. Ето защо един по-широк възглед за трансатлантическо сътрудничество ще създаде по-голямо доверие, ако Съединените щати успешно приключат преговорите по споразумението за свободна търговия. И както колегата Милан Мон спомена, ние трябва да сме подготвени за е, повече инвестиции в е, общата политика за сигурност и отбрана е, предложението за създаване на политически съвет за трансатлантически връзки е идея, която ние трябва да подкрепим. И аз е, мисля, че трябва да бъдем открити и за връзки с страните от Латинска Америка, както спомена и е, моя колега. Допълнителен въпрос към професор Джонс. Вие говорихте за пиратството, е, за незаконната търговия с наркотици, обаче не споменахте за проблемите на киберсигурността, които стават все по-чувствителни и които е, редовно се обсъждат по време на нашите дискусии е, в, като трансатлантически законодатели. Ние смятаме, че проблемите е, на киберсигурността трябва да вземат централно място. Е, например, да приканим нашите партньори е, да спазват е, минимални стандарти, норми за добро поведение, когато се присъединят към конвенцията от Будапешта. Благодаря ви. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Аз винаги се интересувам от тези общи дебати за цялостната картина. Всички твърдим, че Трансатлантическото партньорство трябва да се подобри. Имаме всякакви интересни идеи. Разбира се, не бива да пренебръгваме, да, не, да пренебръгваме Латинска Америка и аз е, лично съм голям почитател на този регион, въпреки че му държава, която няма толкова силни връзки, колкото колегите от Испания и Португалия. Разбира се, държим на сътрудничеството с а, е, Карибския басейн. Знаете, че нашата държава има големи интереси там, все още има зависими територии. Знаете, че кралица на Великобритания, е кралица и на Канада, така че очевидно и Канада е много важен партньор за нас. Така че има всякакви връзки между Европа, Южна Америка, Африка и Северна Америка. И според мен това е проблемът в настоящият дебат. Проблемът е, че малко забравяме всъщност какво точно обсъждаме. На практика много малко говорим по същество. Ето защо аз бих искал да се спра на един въпрос, който се разглежда от преста в Обединеното кралство от няколко седмици насам, а именно връзката между Европейския съюз и Съединените щати, тъй като това са водещите економически сили. И от логическа гледна точка, ако трябва да съм съвсем откровен, едва 30% от моите съграждани искат да останат в Европейския съюз според проучванията на общественото мнение. Знаете, че се предвижда референдум, на който се преразглежда отношенията на Междубединеното кралство и Европейския съюз. И не смятам, че един Европейски съюз без Обединеното кралство ще има също толкова добри отношения с САЩ и Канада, както има в момента. Ето защо бих, бих искала Бих искал Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Знаете, че президентът Обама и други политици от региона твърдят, че искат Обединеното кралство да остане в съюза, което е много голяма помощ за нас. Знаете, че в момента министр-председателят ни се намира в Индия и в пресата в Обединеното кралство в момента се обсъжда темата за преговорите свободно, споразумение свободна търговия с Индия и аспектът а, с незаконната емиграция. Въпросът е дали а, една подобна идея за економическо пространство, свободна търговия ще обхваща и идеята свободно движение на хора, частност хора, идващи от Латинска Америка? И как ще се преодолее проблема за субсидиите за селското стопанство, тъй като до момента се твърдеше, че е невъзможно да се преодолее тази пречка, тъй като има субсидии в Латинска Америка, които много, много влушават и затрудняват преговорите на търсическо равнище. Професор Джонс, имате думата. Е, five. Five. Имате пет минути, професор Джонс, да отговорите. Хайде, може седем да дам. Добре, ще преговарям. Да, невероятен дебат. Благодаря ви за сериозността, с която се ангажирахте в дебата. Мога да кажа, че голяма част от моето изследване се съсредоточава върху Северноатлантическата страна и най-вече свързана с аспектите на сигурността и на економиката. Но някои най-вече говорят за реинтегриране на НАТО в тези аспекти, доколкото чува. Едно от нещата, които идентифицирахме в външната политика на Съединените щати е опита им да действат сами, да решават проблеми сами което пък ни тласка към мисленето, че най-важният партньор за Съединените щати може е Европейския съюз. Това е според докладите на администрацията Обама. Именно за това трябва да видим първо как това партньорство ще помогне в отношенията и в проблемите, където нито Съединените щати, нито Европейския съюз могат да, ги, да решат нещата сами. Тоест, да видим как ще се състави уравнението за по-ефективно сътрудничество за външното измерение, което превърна тази трансатлантическа връзка в успех. А именно тесното, тесният економически и социален обмен. В Латинска, в отношение на Латинска Америка, да, съгласен съм, че трябва да наблегнем и на този елемент и че Африка трябва да бъде повече включена в това уравнение. За това именно работим с бившият председател на Европейската комисия Романо Проди, за да включим обратно Африка в нашата рамка на действия, защото смятам, че това, което липсва в действията ни спрямо Латинска Америка, липсва в още по-голям размер в, в е, отношение на Африка. Ние трябва да търсим партньорства и да видим с кого можем да работим по-ефикасно. Това не е само за Латинска Америка. И за това трябва да започнем с тази, с този размисъл. Какво можем да направим във вече съществуващите отношения? Има поне три примера, на които ще се спра. Първо, по-добро разбиране на фитосанитарните и санитарните стандарти, на сигурността на храните и безопасността на хранителната верига – Знаете, че това е ключов проблем в Северна Америка. И когато този проблем се представи пред американските журналисти, те казаха, че това е елемент, който трябва, по който трябва да се намери споразумение в близките 18 месеца. Ако намерим, ако постигнем някакво споразумение и включим и държавите от, членове, и държавите от Латинска Америка тук, в мерките по фитосанитарната и санитарната система, мисля, че ще постигнем едни общи стандарти. Тоест, ние ще успеем да наложим тия универсални стандарти, които Китай и Индия ще са принудени да приемат. Относно киберсигурността, знаем, че имаме голяма разлика в възгледите, например как Съединените щати виждат структурирането и използването на интернета и Европа. Но това трябва да бъде в дневния ред. Защо? Защото финансовите транзакции, споделената на информация, както по търговските примерно полети, така и въобще всички останали а, карго полети и други, оперират с интернет. И ние трябва да намерим стандарти, които да ни помогнат да идентифицираме важната информация и да осигурим защитата на тази информация от злоупотреби с нея. Не казвам, че това ще е лесно, но казвам, че трябва да подсилим сигурността на интернет и да се включат и страните от Латинска Америка. И ако те също развият тези стандарти, най-вероятно е те да поемат лидерството в това отношение. Друго, нека да не забравяме финансовите транзакции. Знаем от това, което става, че след, че финансовите транзакции са ключа за за а, разрешение на проблемите с различните терористични организации. Нека да не забравяме, че тук се борим и с, за организираната престъпност в световен план, трафикът на наркотици, трафикът на хора. И, и за това нека да не забравяме как, по, какво точно гледаме тук. Тук имаме проекта SWIFT и трябва да включим и държавите от Латинска Америка, ако искаме да успеем. Изключително важно е Европейският парламент да продължи проекта, защото научихме, че тясното средочаване върху инвестициите и търговията оставя празноти в други области. Затова имаме нужда от един общ съгласуван подход и нашите преговори трябва да успеят трябва да се ангажираме, да сътрудничим с новите сили, като Китай, като Индия. И тези сили също трябва да участват в преговорите относно развитието, е, човешката сигурност, демокрацията, е, стабилността и спазване на човешкото достоинство. Това го каза и Романо Проди в преговорите за сътрудничество с Съединените щати. То това го каза и пред Африканския съюз, и пред Китай. И ние трябва да насърчаваме световните ни партньори да се ангажират с тези ценности. Благодаря. Grazie per le conclusioni al relatore. Благодаря ви. Сега Давам думата е, на докладчика накратко. Е, надявам се, че ще имаме друга възможност отново да говорим на тази тема. А, е, а, да, а, мисля, че много са интересни темите. Ние говорим за две теми, не само за по една. Трансатлантическите връзки между Европейския съюз и Съединените щати, нещо конкретно, което се отразява на нашето ежедневие и нещо по-общо, което засяга бъдещето и глобалната перспектива. Е, и двете теми са сложни, но са твърде различни. По първата точка ние сме съгласни, че трябва да започнем преговори, които да стигнат до конкретен резултат. И в доклада аз пледирам за правилното разпределение на компетенциите. Знаете какво имам предвид. На 13 октомври парламента се произнесе за доклада. Е, през октомври и ноември 2010 година Съединените щати и е, Европейския съюз създадоха работна група по киберсигурността. Е, е, друг, друг въпрос – Трансатлантическия съвет. Е, като цяло трябва... Основното е срока. Исках да се създаде 2009 година е, този съвет, но и Съединените щати и Европейския съюз не обърнаха достатъчно внимание. През 2011 година съвета говори за енергийни въпроси, после беше създаден и економически съвет но аз мисля, че този политически съвет не се появи, защото двете администрации и в Брюксел, и в Вашингтон, как точно да кажа, не гледат с добро око създаването на нови институции, на нови органи. Те смятат единодушно, че не трябва да се институционализира това. Докато аз смятам, че трябва да се институционализира и трябва върховният представител да бъде по, по, по-видим. Сега, е, да се създаде това на двустранно ниво и после да се отвори към всички страни от Латинска Америка. Не знам дали това е, ще стане по време на нашия мандат, дори и мандата на следващия парламент, но ще видим. Сега, следващата точка. Както тук още казах, нито едно правителство няма такова намерение. Това са фактите. За момента приоритетите имат, е, е, правителствата имат други приоритети. Всички обвиняват е, Съединените щати, че се обръщат към Азия в момента, обаче не мисля, че всички се стремят към това трансатлантическо партньорство. Ние се допитахме до различни партньори, професор Джонс, а, от, от друга страна и ние ще обсъждаме този доклад, но мисля, че времената не са озрели за големи инициативи. Вижте какво става на срещите на държавните глави. Е, съвсем откровенно, тук отговарям на е, Селис, аз е, не смятам, че са осъществими големи срещи на държавни глави в момента. Нещата не са на дневен ред. Може нещата да се променят. Може това да се случи в Г20 или в ООН, е, когато се срещат държавни глави, но не в близко бъдеще. Това е. Това е. Благодаря ви за наблюденията. Председателя ми прави знак е, да бъда кратък. Ще е, бъда дисциплиниран, както обикновено. И при друг повод ще мога отново да поднови атаката. Сега председателят за депутатите на парламента сме ограничени. Председателя, благодаря ви е, за дисциплинираността. Е, пристъпваме към следващата точка от дневен ред. Искам да благодаря на професор Джонс е, за неговите наблюдения. И така, повтарям, госпожа Бъргер е тук. Тя отговаря за Близки изток. Азия и Африка. Мисля, че това са особено е, деликатни региони на света в момента. Нека да се спрем на няколко деликатни точки, особено Северна Африка, Египет и Тунис. Знаете въпроса с египетската конституция. Е, специално за Тунис Чок Бенеит е убит. Той беше опозиционер. Е, това е трагичен факт. И за Египет и за Тунис говорим в деликатен момент, по деликатна ситуация. Упражнява се все по-силен натиск върху новите правителства, за да е, се върнем към допустима демокрация но е, има е, съмнения, има съмнения включително и за способността на правителствата да откликнат на очакванията на населението за демократично управление. Да не забравяме и съмненията относно способността на правителствата да се справят с е, економическото положение, което също е деликатно. Е, сега се е, обръщам към следващата ни гостенка но всъщност гостенина още не е дошъл. Къде е? А, да, заповядайте. Да, заповядайте, можете да останете. И така имате думата. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата да взема участие в, в, в това тематично обсъждане за Тунис и Египет. Както знаете, това са две много важни държави, които преминават през много труден период. Ще се опитам да направя обзор на положението в двете държави, но ще се опитам да остана и кратък встъпителни си думи. Да започна с Египет. Вижда се засилва на политическото напрежение между правителството на Морси и гражданската опозиция. Засилва се и манифестациите и протестите в Кайро и други градове на Египет и засилване на насилието. Също така има проблеми с съдебната система, продължават обвиненията за злоупотреби и несправедливост. Има също проблеми с реформите по отношение на правата на човек и реформите като цяло. Знаете, че бяха, беше обявено извънредно положение в три провинции близо до Суеският канал. Знаем и какво се случи с произнасяне смъртната присъди след а, инцидента на футболния стадион. Знаете, че армията отново има право да арестува цивилни има все повече сигнали от страна на неправителствени организации за случаи на задържане на журналисти и на блогъри за, в провинения за клевета на, към правителството и разпространяване на, на неправилна информация. Има и проблеми с а, свободата на вероисповеданията, различни от християнство, ислям и юдаизъм засилват се и случаите на насилие основано на пола по време на потушаването на протестите. От положителна гледна точка, специалният представител на Европейския съюз за правата на човек беше на посещение на Египет и проведе много ползотворни разговори с представители на управляващото правителство. Той е за свидетелство гостовността на правителството да работи в Европейския съюз за справяне с всички проблеми, които изредих преди малко, както и за работа с законодателните експерти на Европейския съюз за работа по законите за неправителствените организации, правото на свободно събиране, правото на свобода на изказ, както и правото закона за правата на демонстрация. Друга добра новина. Египет покани Европейския съюз да участва като наблюдател при провеждането на следващите избори, които вероятно ще се проведат през април или в началото на май. Датата все още не е известна. Сега няколко думи за ситуацията с правата на човека и политическото положение. Както и вие споменахте, изключително притеснително е економическото положение в страната, в частност увеличаването на дефицита, намаляването на туризма, както и засилването на увеличаването на броят на бедните в страната. Тези въпроси бяха засегнати от специалният пратеник за средиземноморските държави. Те посети Египет миналата седмица и проведе разговори с представители на египетското правителство по всички тези въпроси. Беше и разработен план за справяне с някои от тези економически проблеми в близко бъдеще. Паралелно с това се водят и преговори за заема от МВФ. Знаете вероятно, че една от политическите партии в страната направи искане заемът да бъде проверен и да бъде всъщност се наложи вето по религиозни причини. По отношение на политическото положение, националният диалог между представителите на правителството и опозицията в момента е в застой. Смята се, че могат да бъдат привлечени нови участници в националният диалог, след който той да бъде продължен. Един от основните елементи на раздор между правителството и опозицията е дали трябва да има правителство на националното единение преди или след изборите. Правителството настоява президента настоява правителството да бъде създадено след изборите, опозицията иска това правителство да бъде създадено още сега. Това е един от примерите за трудностите и разминаванията между представителите на, на президента и опозицията. И тук ролята на нашия специален пратник беше много важна. Той се спря най-вече на економическите проблеми, за на дефицита, туризмат, бедността. Това са въпроси, които вълнуват и опозицията, и президента. И ние се надяваме да успеем да обединим представителите на различните политически фракции за разрешаване на тези проблеми. Едната седмица ще се проведе първата ни заседание за, в рамките на процес за асоцииране с Египет. Мисля, че до тук ще спра с встъплението за Египет, господин председател. Prima di dare spazio alle domande dei colleghi, volevo avvisare. Сега, преди да дам думата на колегите, нека да ви кажа, че имаме още две други теми, които ще трябва да разискваме. Споразуменията с азиатските държави и също така и външната служба, така че дневният ни ред става много натоварен. Моля ви да бъдете кратки. Една минута на изказване. Първо колегата Нец. Господин председател, колеги, искам да благодаря на колегата за в уводните бележки и искам също така да спомена някои проблеми. Първо, нека все пак да кажа, че се радваме, че египетските власти позволиха официално достъпа на наблюдателите до изборния процес. Второ, вярвам, че ще трябва да разгледаме различни различните перспективи за насърчаване на диалога. И смятам, че трябва, ако наистина искаме да помогнем ефективно в Египет, да уточним голям брой правни въпроси. Например, каква помощ може да бъде считана като законна отвън. И разбирам казаното от господин Ламбринидис. Той е силно ангажиран в този диалог и се надявам, че това ще, че ще успее да разясни ситуацията, защото поне за сега европейските и американските фундации, които работят в Египет, все още се сблъскват с пречки пред ефективното изпълняване на тяхната дейност. И а, чуваме същото и за египетските НПЛ-та. Благодаря. Госпожа Шава. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Искам да видя малко повече за какво стои за тази визия за повече помощ, за повече. Определено не бива просто да се съсредоточаваме върху отношенията ни с египетското правителство, а трябва да останем във връзка с народа. Смятам, че не сме ясни в това отношение. Вторият ми въпрос. Виждам смесени сигнали относно визитите на, госп... на госпожа Аштън и също така на председателен съвет Ван Ромпой. Какво очакваме от тези визити? Трето. 21 души бяха осъдени на смърт в Портсайт. Нищо ли няма да кажем по този въпрос? Мисля, че това е голяма пропусната възможност и искам да попитам защо това не е споменато. И много други въпроси. Например, плурализъм, правовата държава, доброто управление и свободата на изказа. Нека да наблегнем на защитата на жените и да кажем на нашите египетски партньори колко е важно това. И също смятам, че е много, много добре, че Египет позволи изпращането на наблюдатели на изборите и функционирането на НПО, но мисля, че ние трябва тук да приложим стратегията на моркова и пръчката. Благодаря. Пробирам. Заповядайте. На 22 ноември е, беше представено предложение от 36 е, тунизийски депутата към учредителното събрание на Тунис е, във връзка с наказателния кодекс на Тунис. В предложението се предвижда наказателна санкция срещу всяко действие спрямо ционистични действия. С други думи, да няма економически, политически, финансови, културни контакти е, с е, така наречените ционистски цялости или ционистски единици. В е, предложението се предвижда 6 години решаване от свобода и отмяна на гражданските права. Тази инициатива е, е, простича от 36 депутата в учредителното събрание на Тунис. Така че се питам дали това е, не показва, че има тревожни тенденции в развитието на политическите възгледи. Знаете, че Тунис е най-демократичната страна от Северна Африка. Е, Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ни съобщавате последната информация. Имам два въпроса. Първо, е, как си представяте процеса на асоцииране? Какво сте готови да поставите на масата? Има, има червени линии. Какво сте готови да отстъпите допълнително и какви очаквания имаме ние от това? И другия въпрос нарушенията на правата на жените, насилието срещу тях – и е, реформата на полицията, свързана с това. Е, Египет се допитва до Европейския съюз по реформата на полицията. Ние оказваме ли им сътрудничество? Благодаря ви. Äh, благодаря, господин председател. Е, първо бих искал да започна с е, първия въпрос – Въпрос за оказване на помощ, когато говорим за проекто закони, когато се обсъждаме... минала седмица говорихме с върховния представител за човешките права. Виждаме, че е, е, Египет иска да използва познанията на Европейския съюз във връзка с финансиране на неправителствени организации. Особено, това е, представлява особен интерес най-добрите практики, е, които могат да бъдат почерпени от други арабски страни, е, където има сходно законодателство. И е, ние заедно с египетското правителство искаме да предложим правна експертиза, особено при изработване на проекто закони. И трябва да се говори за финансиране на НПО, специално в проекто закона за финансирането на е, НПО отново се говори е, за е, приемане на средства от външни източници. Аз мисля, че ясно кои са нашите червени линии, когато се ангажираме с нови правителства, нови режими в Северна Африка ние заявяваме, че трябва някои принципи да се спазват, политически плурализъм, върховенство на закона и спазване на основните човешки права и свободи. Това са въпроси, които редовно се повдигат е, с всеки, който е, говори с е, египетските власти и Ван Ромпой и Катрин Аштън. Освен това се задава въпрос за специфичната роля и в лицето с върховния представител става ясно, че тя води политическия диалог с Египет. Тя води и така наречената Task Force с Египет за развитие на нашите двустранни връзки. Въпроса за смъртното наказание мисля, че ние винаги заявяваме, когато се налагат и изпълняват смъртни наказания, ние повдигаме въпроса, ние го Искахме да разберем и позицията на египетското правителство по този въпрос. Е, сега въпроса за Карен Стикс. В момента ние оказваме съдействие на Египет е, в подкрепа на най-бедните, на тези, които са в най-несигурно положение. Е, ние обсъждаме въпроса с Египет и Комитета по асоцииране е, ще обсъди и е, програма по този въпрос. Ние искаме да разберем докъде е, се развиват човешките права в Египет, прилагали се закона в Египет и така нататък. И а, това засяга и въпроса за фондовете, които трябва да бъдат също обект на принципи, защото за момента се предвиждат 90 е, е, милиона евро. Въпроса е, за наказателния кодекс в Тунис, когато се появи въпроса в проекто Конституцията е, от 2007 година ние повдигнахме въпроса с тунизийските власти, е, с председателя на учредителното събрание е, и получихме гаранции, че този член 27 няма да бъде включен в Конституцията. Специално нашите е, тунизийски партньори получиха информация и от други партньори, от Съединените щати, които заявиха ясно, че подобен член е недопустим. По въпроса за Комитета за асоцииране, аз е, не съм изразил доволство, задоволство от е, такъв комитет наличието на такива комитети никога е, не са обект на задоволство. Важното е в случая, че той се появява след две години прекъсване. Трябва нашето двустранно сътрудничество да продължи. Именно поради причините, които вие изтъкнахте и в Комитета по асоцииране ние очертаваме червените линии, които вече посочих е, – каква да бъде структурата, какви да са подкомитетите, кои да са работните комитети. Мисля, че нещата са, не са достатъчно мащабни за момента, но все пак трябва да съществуват. Вие говорихте и за човешките права и, ще ги обсъдим с нашите египетски колеги. Благодаря ви. Äh, Много благодаря, господин Беркер, за направените разяснения. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. За какво става въпрос? За службата за външна дейност. И приветствам с добре дошъл колегата Галтиери който е съдокладчик по това досие. Имам няколко встъпителни думи. Изготвихме документ по този въпрос и напреднахме значително в изготвянето на доклада. Надявам се днешното задание да даде възможност да чуем вашето мнение. Бихме искали да чуем важните за вас коментари Както знаете, на 28 януари се проведе обществено изслушване. Всъщност имаше две изслушвания. Втората беше за консулската служба. И смятам, че тези изслушвания могат да бъдат сметнати за част от целият процес по изготвяне на доклада. Разглеждаме структурата на службата за външна дейност. Ясно е, че процесът на изготвянето и все още не е завършил, тъй като тази служба има нужда от време, за да започне да функционира напълно. Със сигурност има нужда от повече от двете години, които тя съществува. Имаме критики, разбира се, но трябва да бъдем справедливи в критиките си. Е, което още по-важно, критикуваме, защото смятаме, че може да се подобри функционирането. Съвета също ще направи своите предложения. Някои от тях вече са неизвестни. И преди да вземем решение в нашата парламентарна комисия и в пленарна зала, би било добре да започнем тристанни разговори с комисията и съвета. По този начин и трите институции, които работят по това досие, ще могат да се консултират помежду си. Както вече казах, комисията и съвета, подобно на нас, ще излязат с, с работни документи. Така че това е просто едно предложение от наша страна, една покана. Това не значи, че по-късно няма да има конфликти Ясно е, че колегите от бюджетната комисия също ще разгледат досието. Същото върши и за колегите от правната комисия. Има някои области, в които те имат правомощия. Бюджетната комисия също има своите правомощия по отношението на персонала, например. Като цяло имаме цялостен подход и за това представям, правя своето предложение пред вас. Европейската служба за външна дейност беше създадена следствие на решение, взето съвместно от трите институции. И не бива да забравяме този факт. Знаете, че беше обединен всъщност поста на вземаше господин Солана и постът на председател на съвета. Често представяме поста на върховният представител за външната политика като два поста събрани в един, но всъщност става по за три поста събрани в един. Ето защо трябва да видим дали очакваните резултати от политическа и административна гледна точка са постигнати. За мен това е най-важният въпрос и основната цел на нашият анализ. Трябва също така да се съсредоточим върху конкретни въпроси. Смятам, че процесът за взимане на решение може да бъде прекалено дълъг. Нека да вземем примера с Мали и изготвянето на мисията за обучение. Решението беше взето в съвета в средата на октомври. И най-накрая, в края на януари, три месеца по-късно, нищо още не се е случило по отношение на изпълнението на това решение. Така че може да се запитаме на какво се дължи това забавяне, дали проблемът е в самата структура за взимане на решение, защо службата за външна дейност не отговаря на искането на държавата членки. Тъй като не смятам, че тук проблемът е в липса на достатъчно воля от страна на държавите членки. А наистина е въпрос, на който трябва да се опитаме да отговорим. Знаме какво е заложено в договора от Лисабон, там се говори за стратегическо сътрудничество. Въпросът е как процесът може да се автоматизира, за да се ускори прилагането на практика. ако разгледаме опитът от последните няколко месеца, това са основните въпроси, които трябва да си зададем. трябва също така да вземем предвид и дейността на посланиците, които обикновенно защитават националните си интереси. пак се задава въпроса за структурата и до каква степен тя определя поведението на различните действащи лица. Аз лично нямам отговор нямам някаква радикална позиция по въпроса. Не бива да забравяме и друго нещо. Въпроса за сътрудничеството между институциите. Служителите на съвета и на комисията са обединени в тази хибридна институция. Знаете, че тази институция е с особен характер. Въпросът е до каква степен има припокриване на дейностите, дали можем да избегнем това припокриване. Както знаете, ръководителят на тази служба е и заместник председател на Европейската комисия. качеството си на комисар, тя трябва да представлява комисията и да има необходимото влияние, необходимата тежест. Какво е положението от наша гледна точка? Как ние гледаме на службата за външна дейност? нали смятаме за конкурент? Дали смятаме за институция, която трябва да се опитаме да контролираме повече или да оставим повече независимост? или ние трябва да играем а, ролята на посредник в отношенията с а, върховният представител за външната политика. Това са конкретни въпроси, които стоят пред нас, поне на първо време. Тук се поставят и въпроси от личностен характер в някои от а, делегациите, неофициално служителите в делегациите смятат, че имат е, различни шефове. Стига се до създаване на напрежение на място и липса на добро взаимодействие. Ето защо по всички тези причини смятам, че трябва да се запитаме каква е нашата отговорност, трябва да се запитаме и къде е финансовата отговорност – и ми се струва, че тук допуснахме грешка при изготвянето на финансовият регламент. Дали посланникът е ръководител на делегацията и дали той е единственият, който може да подпише чек, дори когато сумата, за която се този чек е смехотворна. Това е единственият начин, по който може да контролираме финансовите операции. или този административен проблем може да се разреши по друг начин. Тъй като понякога се случва посланникът да излезе в отпуска и тогава не може да има плащания, тъй като само той може да подпише чека. Може би трябва да вземем пример от националните посолства и да подобрим счетоводните практики. Може би това ми се струват дребни прагматични въпроси, но именно те могат да улеснят или да осложнят живота на делегациите. Пак ще се върна на проблема с персонала. Остава си въпрос за равновесието между половете и за географското равновесие. Ясно е, че положението не е идеално, винаги има слабости и грешки в тази първа подготовителна фаза. Съгласен съм с това, напълно го разбирам. В делегациите винаги имаме чувството, че някои винаги са шефове, други винаги са подчинени. Националните служители, идващи от, от националните правителства, обикновенно вземат високопоставените високо поставените постове, а служителите, идващи от европейските институции, обикновенно вземат по-низки постове. Може би аз греша, но е ясно, че едни хора изготвят документите, а други взимат решенията. Със сигурност разполагаме и с статистически данни, които показват, че в някои по-малки държави служители на комисията са ръководители на делегации. Може би по този начин нещата се изглеждат уравновесени от чисто статистическа гледна точка, но трябва да разгледаме и как са нещата реално погледнато. Да, може би още сме в преходен период, но все пак ми се струва, че представителите на Европейската комисия са доста притеснени, тъй като няма много перспективи за тяхното развитие в тази служба. И трябва да се запитаме дали това е явление, което е неизбежно в подготвителният етап в първият етап на функциониране на службата и това е проблем, с който сериозно трябва да се заемем. Задава се и въпроса за представителството на парламента, за външното представителство. Ще спомени ли с нещо ролята, която играят министрите на външните работи, за адхок представителството? За да може представителите да не правят сами тези мисии, защото е, товарът на нашите представители е огромен. Но това също трябва да бъде разгледано. И се връщам отново на ситуацията. Знам, че има известно недоволство, както в е, комисията, така и в пленарна зала беше изразено и имаше интензивни дискусии. Присъствието е на всеки два месеца и министърът на външните работи на Германия каза, че ако ще има сесии в Германия, ще го направим. Ще, той ще бъде там. И също заяви представители на комисията. Но какво да правим с другите парламентарни права, например споразуменията от Мадрид? Дадохме зелена светлина на теория, а на практика нещата са съвсем различни. Спазва ли се задължението за даване на информация? Особено по стратегическите документи, тази комисия трябва да бъде консултирана. Не е като правно задължение, а да бъде дискутирано с нея <laughs> преди да се стига до някакви конкретни решения. На този етап не съм видяла нищо такова обаче. Или просто съм изтървала явно. И мисля, че това са все въпроси, които трябва да разгледаме тук. Разбира се, има и други, свързани с политическата структура и трябва да видим как можем да планираме това, което се случва, за да имаме наистина един капацитет на действие до каква степен бихме могли да имаме управление на военната и гражданска криза и как да подобрим действията управлението на кризата не бива да се подчинява пряко на управлението на военните конфликти. Бихме могли да променим елементи на този етап преди структурите да се консолидират след 5 години. Това няма да бъде възможно. И за това смятам, че сега е момента да се променят нещата и да дискутираме с госпожа Аштън, за да може тя да ни сподели и своя опит от това, което е видяла, че функционира добре, това, което не функционира. Може би ще успеем да компенсираме по някакъв начин слабостите и го казвам и на консулските ни служби. А сега искам да се обърна към Роберто, за да му дам думата. Благодаря. Грация. Президент. Благодаря. казаното от Елмар Брок е, очертава рамката на нашата позиция по ревизията на СВД. Разбира се, няма нищо задължително. Е, това просто е преразглеждане на член 13, е, защото Европейската служба за външни действия беше създадена по силата на този член 13. Е, кое е най-важното? Ние искаме в максимална степен да се възползваме от новите възможности, които се създават е, от е, тази Европейска външна служба и от върховния представител. Често говорим за глобален подход, е, който простича от духа на договорите, но който на практика така и не се появява. И проблемът възниква по различни поводи, които са част от позицията на парламента във връзка с преразглеждането на член 13. Господин Елмар Брок направи анализ. Аз ще бъда по-кратък. Ще се спра само на няколко точки, по които ще очаквам мнението на колегите. Първата точка която е от ключово значение – ролята на върховния представител. Тук има два основни въпроса. Как може върховният представител да изиграва и своята роля на заместник-председател на Европейската комисия, за да има координиране на всички външни действия, които се водят от комисията. Как да се гарантира ролята на върховния представител като заместник-председател на комисията? Според нас до сега тази роля не е достатъчно добре изиграна. При преразглеждането на член 13 ние едва ли ще предефинираме тази роля, но все пак можем вече да помислим. Може евентуално да мислим за е, заместник генерален секретар, който да работи е, с комисията. Или да търсим други решения, чрез които върховният представител да изиграе изцяло ролята си на заместник-председател на Европейската комисия. И по този начин ще се приложи глобалния възглед за външните действия на Европейския съюз. От друга страна, отново във връзка с ролята на върховния представител, въпроса за заместниците, така наречените депутис. Не бива да забравяме правните последици от това – Ние е, не можем обаче да разрешим въпроса без преразглеждане на договорите. Трябва да се види какви са възможностите, трябва да се запази ролята на върховния представител, но от друга страна ние трябва в по-голяма степен да гарантираме е, политическата роля на тези новосъздадени Заместници. Аз не смятам, че ротационно председателство е, би било вариант. Например, е, можем да предвидим възможностите по член 33 с пред... специални представители. Трети въпрос. Е, структурата на службата сама по себе си. И тук също отново възникват въпроси Специално във връзка с структурата има два основни въпроса. Първо, имаме административна двойственост и това се изразява чрез генерален секретар и Chief Operating Officer. А освен това, има структури EST, BEST по общата политика за сигурност и отбрана и мисля, че точно е, по този въпрос Европейския съюз трябва да направи своя принос. Искам да ви е, напомня, че комисията е, е изготвила становища. Имаме и частични становища на Европейския парламент, е, които са взети под внимание при изготвянето на позицията на парламента по въпроса за бюджета. Така че при през 2013 година ние трябва да изясним позицията на парламента. Сега, е, въпросът с делегациите. Мисля, че нашият колега беше особено ясен и аз мога само да изреза съгласието си с него. Е, ние сме изправени пред е, парадокс. Ние създадохме е, тази служба, за да има единни действия на Европейския съюз но всъщност мултиплицират се седалищата, чисто физически се мултиплицират седалищата. В някои страни има три представителства и ние присъстваме в три отделни сгради без да забравяме е, политическото измерение, връзките между шефовете на делегациите, членовете на делегациите, е, връзките с унези, е, които не са част от СВД. Да не забравяме и административните процедури, за които господин Брок вече говори. И третата е, основна глава, е, член 13 от решението, във връзка с персонала, ние говорихме, ние вече казахме, че всъщност това е основната част от нашето занимание. Сега, искам да се изясни е, следната точка. Преразглеждането засяга Член 6. Но това не трябва да става за сметка на правомощията във връзка с назначаването на персонал. Не бива да забравяме какво се разиграва на карта в момента и мисля, че трябва да работим в близко сътрудничество с правната комисия трябва да няма дублиране на правомощия или да е, няма правно основание за действията. Защото някои промени, свързани с външната служба, са свързани и с е, статута на персонала. Така че трябва да се спазват всички процедури. Както каза колегата Брок. Говорим за баланс географски баланс, баланс на половете или на тяхното представителство, но най-вече е, баланс между институциите. И този баланс трябва да бъде взет е, под внимание на всички нива, а не само в абсолютни стойности, както това беше договорено по силата на споразумението от Мадрид. И много е, по-деликатни въпроси, например как да се подбират кадрите. И тук трябва да проявим творчески подход. И накрая, е, така наречената отчетност, accountability. Е, отново ви напомням споразумението от Мадрид. Е, ние високо ценим времето, което ни отделя върховния представител, но аз смятам, че трябва да се прилага и член 218 да не забравяме и че по силата на споразумението от Мадрид, Европейски парламент и неговите комисии е, трябва да могат да, е, се изра... да вземат отношения по действията на външната служба. И сега е, и накрая съвета за външни работи, пред които външната служба трябва да се изказва. Очаквам изказванията на колегите. Благодаря. Микрофон за оратора. Микрофон. Gracias, eh, señor presidente. Господин Салафранка, благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Гуатиери за тези елементи, с които ще започне нашата дискусия. В момента обсъждаме много важен въпрос. Съгласно нашите правомощия, ние дадохме съгласието си за създаването на Европейската служба за външна дейност. Сега трябва да имаме един уравновесен подход. Не бива да се съсредоточаваме прекалено много нито върху положителните, нито върху отрицателните аспекти на службата от създаването и насам. Няма как да определим създаването на тази служба като чудо на чудесата. Трябва да си зададем следния въпрос. Дали службата в настоящият и вид и предвид начинът по който функционира до момента, ни дава възможност да засилим видимостта и съгласуваността на действията на Европейския съюз в международен план. Като знаете, имаш вече различни примери. Кризата в Грузия, Хабската пролет, кризата в Либия. Също трябва да се взима предвид и присъединяването на Палестина към ООН и конфликтът в Мали. Ясно е, че може да си направим изводи от всяка една от тези кризи. Но жизненно важен е въпросът за политическата отговорност. Парламентът не може да се задоволи само с спазването на своите цели и правомощия трябва да играем и роля за подобряване ефикасното действие на службата. Както казах господин Бог и господин Галтиери, трябва да подобрим структурата за взимане на решения в службата. Трябва да се вземат предвид някои политически елементи. Така, например, ние искаме създаването на един политически съвет с участието на генералния секретар и някои от специалните пратеници, както и представители на парламента. Защо не? По този начин ще гарантираме, че елементите, изредени от господин Брок, ще бъдат взети предвид към този съвет може да има и Център за стратегическо планиране под егидата на генералният директор, в който да участват и началниците на отделните отдели. По този начин ще има съгласуваност и ще се гарантира съгласувано прилагане на решенията в рамките на цялата служба самото начало ви казвам, господин председател, че не си правя много иллюзии относно функционирането на тази институция. Знаем как се взимат решенията в съвета на министрите. И все пак на този етап най-много ме притеснява общностната визия. Не бива да губим тази общностна визия по отношение на службата. Знаете, че при приемането на договорът от Лисабон всички искахме външната политика на Европейския съюз да придобие общностен характер. Нека да видим какво се случи до момент и нека бъдем откровени. Не мисля, че общностният подход се е наложил над междуправителственият. Затова и трябва да бъдем много бдителни. Парламентът има бюджетни правомощия, които трябва да запази. Господин Галутиери се питаше какво да правим с а, генералните дирекции, които имат дейности при покриващи се днес на Европейската служба, в частност по отношение на политиката за развитие. Има и генерални дирекции, които имат дейности с подчертано общностен характер, които трябва да продължат да функционират в рамките на Европейската служба. Трябва да има координация на всички тези дейности в рамките на една работна група. Друг въпрос, който ме притеснява, е свързан с служителите на Европейската комисия. Както знаете, тези служители в момента са обезкуражени. Чухме това и в началото на дебата. Трябва внимателно да разгледаме този проблем. И всичко случващо се в контекста на преговорите за бюджета. Според мен има прекалено много представители на държавите членки в службата. Ето защо трябва да дадем истински възможности на служителите на институциите да допринесат за функционирането на службата. Друго нещо, което ме притеснява господин Галтиери, е относно делегациите. Смятам, че делегациите трябва да играят своята роля при зачитане на правомощията на всички, включително Европейската комисия. И тук бих искал да ви припомня първият доклад на господин Барок относно седалището на службата. Тогава с голямо мнозинство ние приехме седалище на службата да бъдат а, сградите на Европейската комисия. Но не получихме това, което искахме, което противоречи на договорите. всяко място. Знаете, господин Брок, че ще се разгледат и правомощите на Европейската външна служба и тук смятам, че трябва да настояваме за запазване на общественият характер. До момента ми се струва, че има прехвърляне от общностното равнище към национално равнище. Но ако така беше целта, нямаше защо изобщо да приемаме договор от Лисабон. Това е, уважаеми колеги, които исках да споделя с вас относно функционирането на службата. Пак казвам, не искам да поставям картината в мрач... само в мрачни краски Знаем всички трудности, с които се сблъсква върховният представител за външната политика, но ние като представители на гражданите трябва ясно да покажем какъв е нашият ангажимент и за какво се борим. А ние много ясно се борим за договор от Лисабон и за една по-видима по и по-добре координирана външна политика на Съюза. Благодаря ви. Eh, Госпожа Нейц има думата. Мога ли да говоря на родния си език? Моля ви в такъв случай да сложите е, слушалките. Първо искам да пожелая успех на колегите Брок и Гуалтиери. Радвам се, че поставиха тези проблеми пред, пред нас. На този етап има повече въпроси, отколкото отговори. И искам да направя първо един коментар във връзка с казаното от господин Брок. Ако погледнете комплексността на този въпрос, си е чисто чудо, че тази външна служба въобще функционира. Имаше много, които бяха против в началото. Но всичко това не е достатъчно. През изминалите седмици имахме причини да се запитаме какво прави външната служба в Сахел и Мали. И те първа ще се разисква какво точно в какво точно се състои случая и доколко адекватно е реагирала външната служба. Аз смятам, че ситуацията е дори още по-комплексна, отколкото изглежда, но така както се развиха събитията, показа, че имаме още много път да извървим, докато постигнем прозрачност и ефективност за външната служба. И смятам, че ще бъде разумно да погледнем в детайлите, а именно как различните делегации могат да работят заедно. Господин Брок говори за отчетността и смятам, че вся, всяка, всички разходи трябва да бъдат оправдани и трябва да признаем, че не можем едновременно да искаме по-бързи решения, по-ефективни решения, като едновременно с това пък искаме непрекъснато решенията да са перфектни и да сме прекалено критични. Ако искаме бързи решения, трябва да приемем факта, че понякога може да имаме и грешни решения. И нека да видим какво искаме. Ефективност, но мисля, че най-вече искаме прозрачност, отчетност. И как, съответно, ще намерим равновесието между тях. И относно едно от предложенията на господин Брок, да седнем на дискусия с съвета, с комисията, с госпожа Аштън и да видим как точно ще преструктурираме външната служба. Дали това ще бъде перфектното решение, не мога да кажа, но все пак е нещо. И смятам, че това е начина, така както го показва опита с други институции. Благодаря на двамата съдокладчици за това, което беше направено и за оценката, и за предложенията за бъдеще. Благодаря. Да. Но Това предложение за дискусия с госпожа Аштан е много добро. Uh, Господин председател, аз е, приветствам е, тази равносметка, която се прави, приветствам и е, това, което казаха колегите. Аз мисля, че трябва да благодарим на Лейди Аштен за това, че беше създадена тази европейска служба. Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос, е, защото вече е, службата се създаде, виждаме как напредва. Мисля, че задачата и далеч не е лека, предвид институционалната рамка, която съществува и човешките проблеми и съпротивите, които се оказват. Аз мисля, че тя заслужава да й отдадем дължимото. Какви са политическите последици? Какъв е политическият резултат? Мисля, че ние трябва да, да, да чакаме. Все още не трябва да бързаме. Мисля, че трябва да отдадем дължимото и на администрацията на Обама. Аз мисля, че все пак и той си има своите противоречия, проявява понякога непоследователност, но понякога в край на краищата виждам е, че е, е, от другата страна на Атлантическия океан идва творческия подход. Е, в външната политика и в глобалните дела. Аз искам да очертая само три области, измежду много други, в които чувствам, че отражението е, на приноса от Съединените щати е много чувствително. Е, имам предвид е, за нашите действия или за отсъствието на нашите действия. Първо, мирния процес в Близкия изток. Там ние не водим, ние не създаваме никаква разлика. Лейди Аштън е обезпокоена, иска тя да да, да запази централната си роля при всички предизвикателства, естествено и арабската пролет и централен въпрос, който действително трябва да бъде в сърцевината на усилия за комунотаризиране на външната политика. Реформата на съвета за сигурност на ООН. Знам, е, че много държави членки се съпротивляват, особено страните, които са постоянни членове на съвета за сигурност, но това не е причина да не настояваме да се работи по този въпрос от страна на СВД, и от страна е, на Лейди Аштен като върховен представител и като заместник-председател на Европейската комисия. Мисля, че това е, е ключов въпрос Както нашия председател господин Брок подчерта, аз мисля, че върховният представител и заместник председател на Европейската комисия трябва да осъществява е, координация между службите, е, които е, работят пряко с нашата външна служба. И мисля, че ако трябва да се направи някакво усилие двустранни, двустранни усилия говорим за хуманитарната политика, политиката в областта на разширението. Аз не виждам сходни действия във връзка с действията за развиване, търговията и енергетиката и противоречия. Ние смятаме, че не бива да да, да пренебрегваме това. Аз мисля, че финансовата криза трябва да бъде стимул за по-голяма интеграция в рамките на общността. Господин председател каза и за службите на съвета, дипломатическите представителства, на много места трябва е, да прикаваме държавите членки да имат съвместни дипломатически представителства, съвместни домове, но има област, в която аз очаквам резултат. Е, това е споделяне на военния ни капацитет, на военните ни действия, а също така и капацитет за граждански действия от страна на военните. Тук не виждам резултат. Тук не виждам резултат, а това е ключов фактор, за да може нашата външна политика е, да е, бъде достойна за доверие. Говорим за отчетността, за това, че трябва да да, да, се, да се учите външната служба, вече се говори за това. Аз Виждам огромен прогрес е, във връзка с информацията, която се предоставя на парламента, но трябва да има начин за приобщаване на парламента към е, предварителните решения. Колеги, колеги, wir haben jetzt noch... Е, колеги. Скъпи колеги, има още пет поискали думата от сред вас. А мисля, че ни остава още една точка от дневния ред за тази сутрин. Така че, може би, ще ви помоля да се изказвате малко по-кратко. В противен случай ще имаме сериозни проблеми с времето. Още сме в първоначалният етап на събиране на информация. Ще ви моля наистина да спазвате времето си за изказване, госпожо Брантнер. Благодаря ви. Не знам дали ще мога да се впиша в а, отделените ми две думи, така че или трябва да, от самото начало да се налагат ограничения на времето, или всеки да може да се изкаже колкото иска, защото всеки път се ограничава в края на изказванията и винаги зелените са ощетени и това според мен е неприемливо председателят. Положението е следното. Ще разглеждаме ли следващата точка от дневния ред или се отказваме от нея? Защото не за последен път обсъждаме настоящия въпрос. Не можем да каним гости, след което да им благодарим за това, че са дошли, но така и да не ги слушаме. Това според мен е напълно неприемливо. Така че ще ви помоля да спазвате ограничението от две минути. Благодаря ви най-напред бих искал да благодаря на двамата съдокладчици за изготвянето от тях документ. Смятам, че подходът ни е правилен, т.е. да публикуваме възможно най-рано препоръките си, за да имаме по-голямо влияние и да проявим повече отвореност за преговори. Смятам също така, че самата служба за външна дейност трябва да приеме много сериозно тези препоръки и да прояви самокритика. Смятам, че това е важна част от процеса за изграждане на службата. Имаме възможност да подобрим нейното функциониране и трябва да се възползваме от тази възможност. Започвам с няколко коментари за цялостния подход, споменат от някои колеги. В документът от Мадрид говорихме за подходяща структура, но тя все още не е на лице. Вместо това имаме различни органи, които не са включени в един цялостен план. Всъщност създадохме допълнителна структура, като, която се разраства и не е много ясно как тя точно се вписва в цялостната картина. Така че действително трябва да преразгледаме структурата, за да можем да интегрираме различните институции и да имаме интегриран подход при разрешаването на кризни ситуации. Имаме нужда също така и от по-добро управление на, инструмент, на финансовите инструменти за външната политика, като тук трябва да се подобри сътрудничеството между външната служба и комисията и евентуално може да се обсъди пълно прехвърляне на инструменти за външната политика, които в момента са в ресора на комисията в службата за външна дейност. И накрая по между политиката за развитие и външната дейност, доколкото знам, а, трябва всички документи да се подписват от комисара Балкс и от Лейди Аща, но доколкото знам на практика, само комисара Балкс отговаря за всички тези досиета. Така че въпросът ми е как точно ще се разгледа този въпрос. Очевидно, че времето, с което разполагахме до момента, не ни позволява да си направим необходимите изводи. Трябва също така да използваме този преглед, за да разгледаме различните структури, изградени около господин Миоцов да, да подигнем и въпроса за заместниците, въпрос, който вече беше повдигнат. Смятам, че трябва да настояваме за тези заместници, тъй като е невъзможно за госпожа Аштън да участва навсякъде, където трябва. Явно, е, че тя използва в момента, тя изпълнява функциите на три предишни поста и действително трябва да обмислим необходимостта от заместници. Трябва да имаме един истински генерален а, секретариат. Трябва също така да се разгледа и управителният съвет. А, оперативните служители трябва да действат а, за операциите на място, а не да имат и политически функции. Имаше уместни критики относно забавянето на процеса на взимане на решение както спомена и господин Блок. Почти приключих. Почти невъзможно е за вижте, служители на, на съвета и на комисията да вземат участие в посещението на делегациите. Тези постове са запазени почти изцяло за национални представители и смятам, че тази тази, функция това явление трябва да бъде преразгледано. Трябва внимателно да си направим извод за постигнатото и за успехите на успехите на външната служба. По отношение на равенството между половете има планове за увеличаване броя на жените в службата. Аз лично обаче не съм запозната с този план. Бих се радвала да го получа. Смятам също така, че трябва повече политическа воля от страна на държавите членки, както, госпожа, както каза госпожа Нейнц Ясно че когато държавите членки имат повече доверие в външната служба, те могат да имат и по-големи амбиции за тази служба. Благодаря ви за отреденото време. Надявам се да имаме други възможности за обсъждане на този въпрос с госпожа Аштан с представителите на външната служба и разбира се помежду си. Благодаря ви. Микрофон. Вижте, трябва повече дисциплина, военна дисциплина. Господин Данжан, да, първо споделям казано от Франциска Бартнер за отговора на кризата. Мисля, че там се очаква най-видимия отговор. Второ, не смятам, че имаме само структурен проблем. Имаме много структури, вярно е. Но трябва да спрем да се залъгваме, че сливането на делните структури, за да получим пълен отговор на кризата, всъщност до никъде няма да доведе, защото ще има едно смесване и размиване на инструментите, с които разполагаме, например военните инструменти. Смятам, че трябва да имаме просто по-добра координация между структурите и така както и господин Миоцо, не виждам каква е ползата от една такава структура, докато имаме вече предварителни структури, които съществуват а, и вършат много добре своята работа. Но проблема е с веригата на отговорностите. Тъй като винаги крайната дума е на върховния представител, нещата не функционират. Може би трябва да имаме специален представител или заместник, или как там ще го наречем, ще видим, който също да може да поеме отговорности. Защото един представител, един единствен, който е затрупан с задачи, това не върши никаква работа. И не можем да имаме само една политическа иерархия. Имаме също и проблем, свързан с това, доколко госпожа Аштън отговаря за военните въпроси, които са в нейния ресор. Миналата седмица в Дъблин имаше едно заседание, неформално заседание за отбраната, а, такова заседание се предвижда на всеки 5-6 месеца. Тя, госпожа Аща, никога не го присъства на тези заседания. Вярно е, че говорихме за Мали, за а, темата за 2013 година и други. Но госпожа Аща явно си имаше други ангажименти пред съвета за сигурност, но не. Но вижте, госпожа Аштън няма да изстане нищо да дойде един път в месеца за половин ден в Страсбург да даде отчет пред парламента. Това са дейности, които са предвидени минимум 6 месеца предварително. Не е нормално тя да отсъства това са приоритети в дневния ред на съвета за 2013. Смятам, че има проблем с една изключителна централизация в рамките на едно лице, което отговаря за три основни дейности. И трябва да видим също и какви са разходите за различните мисии. Особено гражданските мисии. И комисията никога не успява да даде средствата за, базовете, за базовата логистика за тези мисии. Било то Нигера, било други. Винаги имаме поне 5-6 месеца закъснения и ръководителите на тези мисии отиват на свои разходи там и е, си плащат хотелски стаи, за да и очаквайки евентуално да се отблокират средства за въпросните мисии. Трябва да помислим по този въпрос. Благодаря. Господин Танок. Да, благодаря ви. Благодаря, господин председател. Е, сега мисля, че имаме и ясно, че има липса на баланс във външната служба. Е, тази служба имаше успех в някои области, обаче е, има някои неща, които не са решени и държавите членки не са ясни по ролята на тази външна служба и ние действаме на основа хадок, особено в двустранните връзки, дори между нас, помежду си. Ето, примерно, Мали имаше въпрос, беше въпрос на телефонен разговор между Олянд и, и Камерун и въобще не беше ясно какво ще става. Е, иерархията е много разширена, аз вече съм го казал, и приоритизацията понякога е, е неясна, понякога тя не е, е, използва остатъчно време нито е, в комисията, нито в парламента, но разбира се, тя има други международни ангажименти, като например по човешките права. Е, моята група отхвърли идея комисията за заместник върховен представител, защото ние смятаме, че външните министри на ротационните председателства е, трябва да имат важна роля, трябва да ги насърчаваме, да бъдат по-ангажирани, те трябва да действат заедно с парламента е, и аз мисля, че ние трябва да знаем какво става и аз мисля, че трябва да вървим в тази посока вместо постоянен е, заместник върховен представител. Разбира се, че съм съгласен с укрепване на ролята на генерален секретар, секретар пример е, мисля, че това е архетипен върховна криза, но аз мисля, че едва ли трябва да има по-широка структура, оперативен офицер и така нататък. Винаги това правим, когато има някаква иерархия. По-скоро структура като Голдман Сакс, отколкото като сериозна институция. И съм склонен да приема, че това трябва да се преразгледа. Освен това трябва да има човек, който да бъде лично посочен, да бъде посочен в лицето да види кой е, осъществява връзката с Европейския парламент. Аз имах намерение да пътувам в Сахел, понеже ще изготвим доклад. И не можех да разбера кой е човека, който ще ми улеснява работата. Там има голяма делегация и в крайна сметка трябва да вършат нещо. И накрая аз разчитах на лични връзки с е, комисията комисаря. Е, така че не знам каква външна дейност има в тази област. Трябва да има добавена стойност. Делегациите е, все още имаме делегации в Панама, външната служба. Е, мисля, че това е историческо наследство, което трябва да се преразгледа и трябва да се укрепи също така ролята на делегациите. Те трябва да са основа за нерезиденти, двустранни посланници. Виждаме, че държавите членки непрекъснато се съкръщават бюджета. И е, това трябва да не се забравя. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Смятам, че трябва да разгледаме въпроса дали държавите членки наистина проявяват интерес към Европейската външна служба и работят за нейното раз, развитие. Аз смятам, че има липса на интерес от а, тяхна страна. Всички държави членки, с изключение на Германия, намаляват разходите за собствените си дипломатически служби и външните си министерства. Мисля, че никой не е смятал изобщо за създаването на тази външна служба за външна дейност на европейско равнище и това има катастрофални последици за целият Европейски съюз, тъй като поради финансовата криза и намаляването на влиянието на Европейския съюз, съчетано с отслабването на дипломатическите служби и на външните министерства на държавите членки, според мен, поради всички тези фактори, взети заедно, позицията на Европейския съюз като цяло отслабва. Държавите членки имат също така тенденция да привилегироват своите национални дипломати пред тези на Европейската служба. Той, че казах, всички държави членки намаляват разходите си за външна дейност, изключение на Германия и трябва да вземем предвид този факт. Микрофон. Мадам Ненски. Yes, thank you. Госпожа Не, Ненски, докладчик от бюджетната комисия. Thank you. Um, the backbone of my opinion. Благодаря. Основата на моето становище се базира на а, доклада на Сметната палата за дейността на външната служба за 2011 година. Там се казва, че общите административни разходи на институциите ням, нямат грешки и има а, много добър одит на дейността. При все това има няколко грешки и слабости в някои от случаите, които съдът е разгледал, но като цяло се признава, че тези слабости са от преходен характер заради младата възраст, ако може така да се каже, на институцията. Искам да препоръчам да службата да използва максимално работата по финансовите регламенти, както и добрите практики, постигнати вече при административните разходи. Това е много важно, тъй като а, огромна сума от европейските разходи се, е, се падат на външните действия и ние трябва да защитаваме европейските финансови интереси. И като заключение, създаването на правна основа за външната служба е нещо важно. И ние изразихме вече тревогата си за това, доколко всички държави членки ще бъдат еднакво представени в действията. Благодаря. Благодаря ви за тези изказвания. Ние си отбелязахме казаното. Ние чухме казаното, за да видим доколко предложенията, направени от е, колегите, ще бъдат взети под внимание. Ние Смятаме, че вече можем да изготвим първи вариант на нашия документ. Ще се опитаме да обсъдим въпроси с останалите партньори на тази ранна фаза. Надяваме се да постигнем съвместна позиция, за да можем като цяло да заселим нашия капацитет. Роберто. Ма, поко да джунджере, е, ми сембра... Е, вижте какво, почти нямам какво да добавя. Мисля, че всички изказвания вървяха в една посока. Спряхме се на основните точки от политическа гледна точка, коя е най-важната, кое, кое е най-важното от политическа гледна точка? Това е въпросът за връзките между външната служба и комисията. Господин Салафранка постави много важни въпроси и Далеч не случайно този въпрос беше в сърцевината на първата ни дискусия през 2010 година. Е, и е, точно, е, точно това е болното място. В Мадрид се опитахме да разширим службата, която да бъде по-близо до комисията и до държавите членки. Това беше поети ангажимент, искахме това да бъде служба вътре в е, Европейската комисия. Но тогава е, щяхме да пренебрегнем е, измерението на външната служба. Търсеше се квадратурата на кръга, службата да бъде достатъчно голяма без е, уклон към е, междуправителствено сътрудничество. Е, Тоест, ако се прилага общностния метод в комисията, това ще, ще да бъде етап от постигането на общност на външна политика. Мисля, че само частично постигнахме това. И мисля, че не е желателно да поведем битка по глава трета от бюджета – не трябва да се борим за намаление на правомощията на службата, а трябва да се опитаме да постигнем това, че действията, които се възлагат на службата, да вредят на централния характер на общностния подход. Това казахме и в самото начало. Е, трябва Катрин Аштън да бъде и заместник-председател на комисията, да изиграва ролята си на координатор. Да не се смята, че по този начин се иземва властта от комисията. Напротив, по този начин се постига истински общностен характер на външната политика. А, сега, а, политическия въпрос е много важен. Моя колега Дънжан е прав. Необходима ни е по-напреднала координация, е, за да могат нещата да се рационализират. Не трябва да забравяме и е, спецификата на е, военните структури за управление на кризи. Трябва да имаме по-рационален механизъм с стратегическо планиране за тази политика. Сега, колкото до оперативния аспект, трябва а, тези военни сили да бъдат свързани а, с, с структура от граждански сили. Трябва да има разграничение на функциите, но и а, близко съвместно сътрудничество в външната служба, а, като а, се имат предвид географските стълбове, а, структурата за управление на криза. А, нещата са неясни къде ще бъде седалището, но както настоя парламента, ние постигнахме е, структура за координация на кризите, отидохме отвъд простата структура, която съществуваше до сега. Това е нещо ново и ние трябва да подкрепяме това усилие. allora concluso con la replica. Добре. с а, това изказване за докладчик Галтиери приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме с, с разглеждане на следваща точка от дневния ред при закрити врати. Така че, ако нямате право да останете в залата, ще ви помоля да напуснете възможно най-бързо.